Buonasera a tutti, cominciamo la riunione della Добър И така започваме нашето заседание. Да ви кажа първо, че точка 6 от дневния ред се отлага записват дни и а, се надявам, че имате всички а, своите карти, електронни карти, защото ще преминем към гласуване. Освен това, искам да ви кажа, че Комисията по външни работи организира семинар с а, членове на парламентите на Запад, до страните от Западните Балкани, 23 март след обед и 24 сутринта. Господин води ще представлява нашата комисия. На 23 март комисия АФЕТ и други комисии, включително и нашата, е, имат среща с госпожа Аштън е, по е, резултатите от среща на 22-23 март. Точка трета. Приемане на протокола от предишното заседание – ако нямате бележки по тази точка, преминаваме към точка четвърта. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008, 7, 8, 9 и 10 европейски фондове за развитие. Давам думата на а, ораторка. Си, eh, президенте. Божа Сендер. Благодаря, господин председател. Що се отнася до освобождаването от отговорност? 7, 8, 9 и 10 европейски фондове за развитие, а, за финансовата 2008 година, 27. ще видите, че в списъка за гласуване съм се постарала да включа всички предложения, които а, са поступили, които съм а, сметнала за конструктивни. Що се отнася до изменение първо на госпожа Андреасен, за съжаление не мога да приема а, нейното предложение, което е да се по-отложи освобождаването от отговорност. Въпреки, че има още какво да се направи, е решението на Сметната палата а, ни насочва към един по-конструктивен подход. Що се отнася до извинете на госпожа Хол Майер, те са конструктивни предложения, обсъждали сме ги на предишни заседания и внасят допълнителни елементи, например по специфичния доклад на Сметната палата за Африка, който доклад не съм споменала в моя доклад. Наистина смятам, че това изменение е твърде уместно. Що се отнася до останалите, включила съм а, основните от тях. Господин Шмидт Постарах се да вникна във вашите предложения, но не съм включила вашите предложения, защото ми се струва, че те не допринасят към текста, към неговото подобряване, усъвършенстване, е, смятам, че вашата страна иска да се посочат някои конкретни елементи, двустранни решения, но е, това е легитимно желание, но тук е, нашата цел е да отразим динамиката на помощта, която се осигурява от Европейския съюз и там нещата са по-сложни. И трябва да запазим общностното измерение тук, така че двустранните аспекти на една или друга държава членка по конкретни решения в конкретен контекст, според мен, не могат да бъдат включени в този доклад, който третира осъществяване на общото ниво контрол на бюджетната дейност. А, включила съм някои от тези изменения в а, преамбюлната част, например 19-то изменение. Подобно на колегата от Комисията по развитие, който представя нещата от гледна точка на развитието. Така и аз е, съм взела предвид този подход. Наистина има определени критерии, които може би изглеждат твърде сложни, но в някои е, сектори, като образованието, например, е възможно да се отиде и по-далеч. Така че предпочитам да се запази сегашното състояние на направените предложения от колегите от Комисията за развитие. Но същевременно в списъка за гласуване съм включила и устни изменения – въвеждащи елементи, които не са били отчетени. Например, за четвърто изменение, устно изменение, приемам предложението на госпожа Холмайер, но бих искала а, да се а, запази а, това представителя на Европейската, управителя на Европейската банка за развитие да се яви тук пред нашата комисия. Благодаря на всички участвали в този процес. Благодаря на всички колеги за предложенията, които подобряват съвършенстват доклада. Благодаря. Председателят, благодаря ви, господин Шмидт има думата. Мога ли да се намася? Благодаря. Госпожа Сандер, благодаря за вашето изказване и вашия доклад. Имам един кратък въпрос. Защо отхвърляте точно. Не разбрах от вашето обяснение. Защо реагирате по отношение на 11, 14 и 17 изменение? Единственото, което всъщност е, казват е, тези изменения, е, че трябва да се подчертае ролята на човешките права от гледна точка на Европейския съюз. Аз съм изумен. Как можем да отхвърлим това? Наистина не разбрах и аргументите ви. Какво всъщност казвате? Vamos a ver, señor Schmidt, no es que rechace el... Господин Шмидт, не отхвърлям идеята да се отчете ситуацията, свързана с е, човешките права в различните програми от гледна точка на бюджетните средства и помощта. Това, срещу което се противопоставям тук в измененията, е, че в редица случаи, например, там, където го става дума за демокрация, например, не мога в момента точно да намеря текста, но говорите за редица държави, които работят съвместно с НПО-та и организации и е, Става дума за помощ, за разпределение на средствата. Не искаме, разбира се, е, тези страни да имат и не очакваме да има същото ниво на демокрация, каквато има тук в е, нашите държави. Разбира се, става дума за свобода на словото и, и други подобни е, свободи. В 11-то изменение става въпрос за случаи с шведски гражданин. Разбирам, че също имаме двама испански колеги, които са в много тежко подобно положение. Разбирам, че това не може да не ни тревожи, но не можем да имаме списък с пострадали, в тези различни битки в държавите членки. Тук е включен списък в нашите разсъждения и задачи по отношение на бюджета и контрола. Трябва да е, работим в рамките на нашите правомощия по отношение контрола на бюджетни средства, на помощи и така нататък. Ето това трябва да оценяваме трябва да се опитаме да видим как стоят нещата, така че да се подобрат а, както образованието, така и други сектори в тези държави, за които става дума. И всичко това е включено в доклада. Мисля, че вероятно някои от предложенията, които вие правите в известен смисъл са просто излишни, когато става въпрос за конкретен гражданин и неговите права в момента. Това имам предвид когато става въпрос за демокрация, за общи положения. Да, в противен случай няма как е, да разгледаме нещата именно в е, подобни подробности и да налагаме на комисията да реагира при подобни ситуации. Това са всички проблеми, които сме дискутирали в комисията и в някои държави членки по политически причини задържат е, финансовата си подкрепа за определени държави. Разбирам, че имаме различни затруднения, но всичко това не може да бъде условие за политиките, които дискутираме тук, двустранните ни взаимоотношения. Да, по отношение на човешките права и другите важни неща, които вие споменахте, напълно съм съгласна, но става въпрос за общи по принципи, а има и двустранни споразумения и по-специфични взаимоотношения, така че не може конкретно да ги засягаме в нашия документ. Благодаря ви. Председателя, трябва да гласуваме. Но преди това имате думата. А, господин Шмидт, да, съгласен съм за 11, но че, не мога да съм съгласен за 14 и 17 изменение. Не виждам нищо грешно тук. Да, имате израза парите говорят и мисля, че трябва да го използваме този израз в случая. Председателя. Добре. И сега много ви моля да гласуваме. Вземете си картите, така че да се заемем с гласуването. Започваме с предложението за освобождаване, изменение 1. Госпожа Андреасън го внесе. Край на гласуването. 4 за, 21 против, отхвърля се. Продължаваме към освобождаване. Решение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Два, 19 за, 21 против. Продължаваме с предложението като реше... решение като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет против, 19 за. И сега да се вземем с гласуването с устно изменение. Това е на втора страница в списъка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 30 за, 19 против. Продължаваме с второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за, 1 въздържал се. Няма против. Трето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 12 за, 10 против. Продължаваме с устно изменение второ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 17 за, 3 против, 1 въздържал се. Пето изменание. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 5 за, 16 против, 1 въздържал се. Продължаваме с шесто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с е, 19 против, 3 за. Седмо. Моля, гласувайте за седмо изменение. Край на гласуването. Приема се с 14 за, 8 против. Продължаваме с 8 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 против, 3 за. Първо изменение от Комисията по развитие. Моля ви, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за. Девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 за, 3 против. Десето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за. 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 4 за, 17 против. 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за. 13-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 13 за, 9 против. 14-то изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се с 14 за, 8 против. 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 19 за, 9 против. Шесто изменение от Комисията по развитие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за. Устно изменение номер 3. Моля гласувайте. Против. Приема се с 23 гласа за. 17-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 5 за, 17 против и 1 въздържал се. 18. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за. Трето изменение от Комисията по развитие. Моля гласувайте го. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа. Седмо изменение от Комисията по развитие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за. Четвърто изменение на Комисията по развитие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за. 19-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 21 за, 2 против. Моля, по-нататък продължаваме за четирите изменения. Край на гласуването. 23 за. 21 и гласуваме сега. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа. 22 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за. 23 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 за. Приема се. Пето устно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за. И сега последното ни гласуване на цялото е, предложение за изменение. Край на гласуването. 21 за, 2 против. Приема се. Поздравление за госпожа Аяла Сендер. Siamo a questo punto, al punto 5 dell'ordine del giorno, il rapporto speciale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 You, благодаря, господин председател. Бих искал да ви благодаря за предоставената ми възможност да бъда тук днес и да участвам в обмена на мнение за разглеждане на въпроса, свързан с е, е, доклада по отношение дейностите на професионално обучение за жени, са финансирани от Европейския социален фонд. Това е първият специален доклад на Сметната палата, който се насочва своето внимание именно към равенството между половете от 2007 година насам. Искам да благодаря на господин докладчика Воан за много ясното отношение и а, текст, който е четивен и много ясен разбираем по отношение на темата. Както вече казахме, става въпрос за професионалното обучение а, на а, жени, Общата сума възлиза 3 а, милиарда евро за периода 2000-2006 година и пет държави членки всъщност отговарят за разходите от 76% от тази сума. Насочени са дейностите към повишаване на професионалната квалификация на жените по отношение на а, тяхното участие в пазара на труда. Искам да ви е, прочета е, някои от препоръките на палатата. По отношение идентифициране и подбора на действията, които са насочени към обучението на жените, заключенията, които са направени, е, че не са действията напълно в отговор на изискванията на пазара на труда и че мерките не успяват да се насочат директно към нужните таргет групи. По-нататък може да се каже, че начинът по който са подбрани е, проектите не отчита е, спецификата на пазара на труда, така че е необходимо да се анализира по-задълбочено именно тези изисквания, когато се планира специална програма за професионално обучение. Освен това, за да бъде ефективен подбора на проектите, трябва в крайна сметка да се отговаря на проблемите, които са идентифицирани при а, анализа на изискванията на пазара на труда. По отношение на въпроса а, относно правилната оценка на постиженията на целите, е, Сметната палата установява, че а, всъщност информацията за мониторинг не предоставя възможност да се направи подобна оценка. Проблемите включват а, показатели, които са много тясно а, насочени, липсва наясно целеполагане и насочване към таргет групите, както и предоставането на ненадежна или непълна информация. Необходимо е в бъдеще именно тези цели да бъдат постигнати и се прави препоръката комисията да отделя специално внимание на а, разработването на необходимите постижими показатели от страна на държавите членки. Като член на, на Сметната палата отговаря за този доклад, аз искам да кажа, че всъщност а, са отбелязани в доклада на Воган тези а, а, недостатъци. Така че, за да може да се отговори на а, пазара на труда, необходимо е да се отдели специално внимание на освояването на определени професионални умения по отношение на бъдещата дейност за развитие, професионалното развитие на жените, които са свързани с тяхната заетост. Обаче, очаква се, че мнозинството от действията, които са финансирани, могат да имат сериозна възможност в крайна сметка да подпомогнат заетостта на жените. В заключение искам да кажа, че за мен е голямо удоволствие да бъда сред вас днес, да дискутираме заедно този доклад с Европейския парламент, за да стигнем до ясни заключения и препоръки. Във връзка с публикацията е, и е, укритието и оповестяването на тази тема в пресата, много е важно също така да се разгледат значимостта на въпроса свързан с европейските граждани и ролята на жените в нашето общество. И надявам се, че доклада и заключенията, в крайна сметка, подкрепени от дискусията и от всички нас, ще ни дадат възможност да увеличим европейските усилия за постигане на равнопоставеност между мъжете и жените на пазара на труда. Благодаря за вашето внимание. Председателят, благодаря ви. Задавам думата на господин Воген, който е докладчик от нашата комисия. Благодаря, казва господин Воген. Благодаря, господин председател. Е, и благодаря на Сметната палата. Благодаря и на господин Овидил Испир. Е, благодаря и е, на Дерек Воган който и на господин Жан-Жак Гей. Ние Знаем, че е, всъщност е, това е начин е, да се подпомогнат тези, които искат да излезат на пазара на труда. 4 милиарда бяха предназначени за положителни действия от 2000 до 2006 година, като крайната цел е да се насърчава равенството между мъжете и жените. Искам да напомня на колегите, че този доклада се съчетава с действия на държавите членки, които играят основна роля. Ние изслушахме основните заключения от Сметната палата. Тя беше доста критична по отношение на критериите за подбор на тези политически действия. Какво точно се случва между пазара на труда и тези проекти? и проектите насочени към жените и тези, които са насочени към мъжете, има разлика. Освен това, в, в някои региони информацията е била предоставена само на 42% от всички обществени органи, които са проявили интерес е, освен това, е, изискванията не са били еднакви, например е, диплом, кой е трябвало да обещае, че ще вземе работно място след като из черпа образованието, така че и таргет групите не са били ясни, целите и така нататък. Заключенията на Сметната палата са разумни, според мен, но все пак искам да ги коментирам намирам, че в прекалена степен е, ударението е поставено върху големите пазари на труда, без да се обръща внимание на специфичните потребности на жените, кои, които искат гъвкаво работно време за деца, е, основни познания, освен това по-добро самочувствие на тези, които търсят работа. Изобщо е, и целите за равенство. Мисля, че можем да помислим по това. Сметната палата посочва и някои разлики между програмите. Дали са само за жени или за всички, в края на краищата жените трябва да получат професионално обучение, е, което да им даде по-добри позиции на пазара на труда. Е, това е допълнение към мерките, които съществуват по принцип в е, областта на професионалното обучение. Колкото за така наречения мейнстриминг жени, по-трудно се анализира от всички, не само от Сметната палата. Смятам, че е, положението трябва да се подобри е, по отношение на мониторинга, на последващия контрол, е, за да може целите да са по-разбираеми, по-достойни за доверие. И общата цел трябва да бъде да се запълни така пропаста между мъжете и жените. Този Европейски социален фонд е важен инструмент. Той подкрепя много общности, много жени които си подобряват познанията, излизат на пазара на труда и, е, и смятам, че той трябва да продължи. Е, много е важно, че тези проекти се базират на маркетингови поручвания, състоянието на пазара на труда, но разбира се има и други критерии. В е, заключение, мисля, че показателите трябва да бъдат по-ясни и Сметната палата посочва, че мониторинга трябва да бъде съвсем ясен. Ще спра до тук. Поздравявам доклада и благодаря на Сметната палата за свършеното от тях работа. Благодаря, казва председателя госпожа Греслер. Докладът е много важен, защото в програмите за обучение на жени са включени е, много големи суми, но защото и жените са пряко свързани с Лисабонската стратегия и е, трябва е, да преценим доколко участват те на пазара на труда и какви възможности им се предоставят на пазара на труда. Това е много важно за жените и аз съм очудена. В тази програма има 27% участие на мъже. Ние сме по-амбициозни, отколкото бяхме до сега, обаче в проведната до сега дискусия не разбирам защо трябва да подкрепяме жените да излезат на пазара на труда и защо е важен Европейския социален фонд. Мисля, че не се очита достатъчно положението на жените. Искам да чуя какво ще направи комисията, за да се подобри ситуацията. Аз активно съм се занимавала с действия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 не може с предложеното до сега да постигнем големи резултати. Трябва да предвидим и детски заведения, друга структура. Какво знаете за това вие в Сметната палата? Има ли достатъчно инфраструктури, за да се улесни достъпа на жените до пазара на труда? Има ли различни програми? Координирали са те? Защото не може да се обръщаме само към Европейския съюз. Трябва държавите членки да се занимаят с този въпрос Искам да знам дали Сметната палата се е занимала с условията, при които жените излизат на пазара на труда. Да се прилагат такива програми е ли смислено за държавите членки? Аз смятам, че трябва да бъдем амбициозни, защото това е ключов проблем, един основен проблем за всички онези, които се опитват да направят усилия, за да излезат на пазара на труда. Е, всъщност проблемът е, че тези мерки са нетрайни. Аз а, се занимавам с избирателен район, където безработицата е 5%, т.е. е много ниска. но вече знам какво се прави в отделните области. Знам какво правят тези, които отговарят за социалните фондове в моя избирателен район и дори е, близки избирателни райони не са запознати с мерките, които се вземат в съседни райони. Има е, жени от руски происход, е, които са обект на едни и същи мерки. Дали Сметната палата се опитва да направи нещо, за да се постигне по-добър резултат? при един и същ е, пазар на труда, при едни и същи социални условия да слушат една от друга. Грация. Е, Благодаря. Mulțumesc е, pentru intervenția. Благодаря. Въпросите, които бяха повдигнати, не засягат толкова много Сметната палата, по-скоро комисията. Сметната палата представи своя специален доклад, който обхваща няколко години, нещо като наодитен доклад и а, ние всъщност изготвихме доклада за освобождаването отговорност със съответните препоръки. Заключенията, според мен, са доста ясни, защото работният документ на Комисията за бюджетен контрол съвсем ясен и смятам, че ако се опрем на тези данни, можем да отговорим на въпросите зададени от госпожа Гресле – Нашата отговорност тук е ограничена в това, което ние успяхме да анализираме. А, тук се задават въпроси, на които според мен можем да отговорим в бъдеще, в един последващ период. Наистина ситуацията е комплексна, правилно отбелязва госпожа Гресле. Ние не говорим тук за самите програми, а обсъждаме принципите, които трябва да бъдат спазвани. И за да дадем отговор, смятам, че Сметната палата а, успя да изложи своето мнение. Сега комисията трябва да обясни а, как ще действа в бъдеще, за да подобри положението. Председателят, благодаря ви. Има ли желаеш да се изкаже от името на комисията? Да. Да, аз не отговарям за одитната дейност в Генерална дирекция. Благодарим на Сметната палата за този е, доклад. Обсъдихме го задълбочено. Няма някакви е, разминавания, но независимо от това, смятаме, е, че този доклад е, поставя като напречна цел е, тези политики за периода 2000-2006 година. Сметната палата е обхванала освояването на 3 е, милиона евро, т.е. по-малко от 5% от бюджетните средства. И Европейския социален фонд, както отбеляза, отбеляза госпожа Гресле, се вписва в различни национални мерки, които обхващат тези аспекти на социалната дейност. И по отношение на равните шансове за мъжете и жените. Част от тези въпроси са включени в подложение на показателите и целите за в бъдеще а, са включени. Що се отнася до по-специфичните аспекти, които бяха засегнати, има мерки, например, отглеждането на деца, Смятаме, че това е основен фактор за гарантиране заетост на жените. А парламента е, има много тесен марш за намеса тук в тази сфера. И когато жените може в периода, в който жените участват в някаква форма на професионално обучение. А що се отнася до участието на мъжете в тези мерки, така както беше установено това от Сметната палата, трябва да правим гъвкавост при тълкуване на правилата. Е, защото е, такива форми на обучение са подготвени е, за определен брой е, обучавани, е, а не всички места са били попълнени. И смятам, че това е мярка за добро управление. А не, не да се забранява заемането на останалите свободни места от мъже. Що се отнася до бъдещето, е, много от препоръките на палатата са взети предвид за бъдещи периоди и е, в е, края на, на оценяването, след като приключи оценката за период 2000-2006 година, ще се изготви доклад и това ще бъде в основата на изготвянето на програмата за следващия период. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Айл Сендер има думата. Благодаря ви, господин председател. За да разберем по-добре е, системата на оценяване на тези програми, и аз съм съгласна тук с госпожа Гресле да имат основно значение да, за да помогнат на жените да заемат по-достойно място в сектори, в които те не присъстват силно. За това искам да задам един въпрос на господин Лон като се основавам на текста на работния документ. Не съм имала времето да видя диска, да го прослушам. И така в точка 5 при междинната оценка казвате, че що се отнася до програмата за Ломбардия, младите жени към които е насочено това обучение, са имали сериозни позиции на пазара на труда. Това ваше лично мнение ли е или е мнение на младите жени? Успели да намерят работа, защото а, притежаването на диплома в никакъв случай не означава солидни позиции на пазара на труда. А доста често установяваме, че трябва да се преквалифицират тези млади е, хора и особено млади жени, така че да могат е, да намерят някаква работа. Затова въпросът ми е такъв, дали ви изказвате лично становище или хората, участвали в програмата, е, подчертават това. Освен това казвате, че програмите за обучение не са съобразени с възможности на жените, които а, са при... отглеждат а, децата си. И бих искала да знам дали става дума за неподходящо време, през което е провеждано обучението а, освен това, дали вие като оценител казвате това или самите участнички смятат а, така. А, в страница 7, 6 се посочва, че групите са добре а, идентифицирани, но има някакво противоречие. Защото а, от 3 до 12 месеца тези жени, които са участвали, не са си намерили работа през този период. Искам да знам дали става дума за предишно обучение или за това в рамките на програмата. Благодаря, господин Вон. Искате да отговорите? Вероятно. Да, мисля, че повдигнатите въпроси са проблеми, свързани с аспекти, които може би ще бъдат е, по-добре обсъдени от гледна точка на Сметната палата, но благодаря на госпожа е, Гресвър също така. Тя повдигна въпроса за 20% участие в някои от тези схеми. Това беше подчертано като важен проблем от Сметната палата. И наистина е, важно е дали наистина е, правилното насочване към съответните групи ползватели или участието им, въвличането им в подобни е, дейности по квалификация са били правилно организирани. Важно е да има съответни показатели, така че да дадат възможност възможност да направим оценка на успеха на проектите. Това е много важна задача, разбира се, за комисията, така че ние наистина ще проследим а, този въпрос. Благодаря, че господа Гросуер прие моята гледна точка по отношение на другите въпроси, които съм посочил в доклада си Анализа на пазара на труда не винаги, разбира се, се спира и на това, което е най-доброто за жените. Другите ми колеги също повдигнаха сходни проблеми, както и от сметната палата, бе засегнат въпроса, свързан с бъдещето разработване на подобни проекти. Разбира се, от социалния фонд идват средства за подобни проекти, така че трябва да си излечем съответните полуки, за да можем в бъдеще да гарантираме, че разходването на средства по този фонд ще бъде успех. Благодаря ви, господин Воган. Ние изчерпахме работата за днес. Искам да ви уведомя, че преди няколко минути е пристигна писмото от Министерството на външните работи на Унгария. Е, по отношение на назначаването на господин Фазекас като член на Сметната палата, ще предам писмото на всички координатори. Изчерпахме е, дневния ред за днес. В 9 часа продължаваме утре за изключително натоварен ден.